Good afternoon, um, everybody. Uh... Добър ден на всички. Отново започваме работа. Първата е, точка в е, дневния ни ред за днес след обед е разглеждане на проекта на доклад. Правила и процедури за спазване и прилагане на законодателството за... на Съюза за хармонизация относно продукти. Нашия докладчик е Никола Данти. Заповядай. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите. Много бяха неодавнашните скандали, като например Дизелгейт, които показват, че несъответстващите на изискванията продукти продължават да са реалност на пазара. от март 2018 година влязоха в сила новите аспекти на системата РАПЕКС, която е за ранно предупреждаване за опасности, свързани с несъответстващи на изискванията продукти. Има много изменения, предимно по отношение на стоките, което се отнася до е, всекидневието ни. Автомобили, електронни изделия, мебели, е, домакински електроуреди. Особено уязвими са децата, защото много от тези продукти попадат именно в техните ръце. Това намалява доверието на потребителите потребителите започват да се съмняват в качеството, в безопасността и в е, екологичното е, съответствие на продуктите. Е, засягат се и много други публични интереси от несъответствието е, има укриване и неплащане на е, данъци, фалшифициране на стоки и така нататък. А в същото време е, предприятията, които спазват изискванията, са в неблагоприятно положение поради нелоялната конкуренция. Ето защо расте значението на инициативата, която посочваме в доклада за внос и износ на стоки. Когато се внасят стоки в Европейския съюз, все повече се осложняват начините по които те стигат до пазара онлайн пазарите представляват едно ново предизвикателство и за държавите членки, и за гражданите, и за институциите на Европейския съюз. Надзора на пазара трябва да бъде координиран и адекватен на равнището на Европейския съюз, за да гарантира посрещане на предизвикателствата и преодоляване на проблемите, които се създават чрез тези нови кадали. Трябват ни по-строги, по-европейски, по-модерни правила, които липсват в законодателния пакет, който беше внесен през 2013 година. Колкото и да е неприемливо за съвета, да се приемат някои от предложенията, е ясно, че не може да не продължи работата на Европейската комисия, за да се намери конкретно решение. Затова днес представям един законодателен текст, който се опира на успеха на предходния пакет и в същото време запълва празнотите в него. Предлага се регламент с редица технически елементи, има промени в приложното поле от наша гледна точка. Институциите би трябвало да вземат мерките, така че това досие да бъде приключено до края на мандата на нашия парламент. Все по-актуална става необходимостта от спешни действия. Основната ни цел трябва да бъде да подсилим а, съдържанието на този регламент. Амбициозни са предложенията в, в, в тази връзка и би трябвало да обърнем внимание на най-важните елементи, за да наваксаме изгубеното време. Потвърждаваме желанието си да се вместим в работния график и се надявам, че настоящото и следващото председателство ще работят амбициозно и експедитивно по това досие в името на интересите на нашите граждани и защита на потребителите. Комплексно можем да разгледаме законодателното предложение. Внесени са многобройни изменения. Предложението на комисията е изменено с някои основни цели. Първата е да бъде по-ефикасен, по-модерен е, регламент. За това е, в текста се прилага един комплексен е, подход яснота, ефикасност е, и пропорционалност на предложените е, мерки на основата на оценка на риска и намаляването на административната тежест. Тук е, се предлага създаването на една централизирана база данни за съответствието, в която да се е, събират е, цялата необходима информация, която гарантира видимост, повишаване на доверието на потребителите и свеждане до минимум на административните разходи. В член 7 се определя ролята на публично-правните и частно-правните субекти, които имат отношение към е, работата в е, тази област. Ние сме убедени, че може да се избегне е, опасността от конфликт на интереси чрез безпристрастност на разследванията и на официалния контрол в тази област. Това става особено актуално на фона на неодавнашните скандали. Разширяването на задълженията за съответствието на продуктите е ключов елемент, който осигурява равнопоставеност за всички в Европейския съюз. Предвиждат се редица общностни задължения, които отговарят пряко за гарантиране на съответствието на продуктите. Ние не предлагаме протекционистични мерки, ние предлагаме мерки за по-ефикасно разпределяне на отговорността за съответствието на продуктите. Следващата ни цел е, е да гарантираме по-тясно сътрудничество между държавите е, членки. Различни са отговорностите за надзор на пазара и понякога се получава разминаване. Трябва по-тясно сътрудничество, по-добра съгласуваност. В тази връзка трябва да се подсилят някои от действащите разпоредби, е, както и е, да се допълни първоначалното предложение на комисията за взаимодействие между различните органи. Предвижда се по-активно участие на митническите е, власти, е, както и използването е, на експертните им знания и умения в областта на борбата с фалшифицираните стоки. Така може да се гарантира един уеднаквен надзор на пазара. Има една поредица изменения, които са насочени към по-еднообразно прилагане на правилата, примерно хармонизация на общата методология за оценка на риска или унификация на начина по който се извършва контрола. Използването на този контрол да дава възможност при влизане на единния пазар държавите членки да работят по-ефикасно, което в момента не е така. И най-сетне трябва да се прилага и формата на партньорска проверка. По такъв начин се стимулира разпространението на добра практика и се допринася за повишаване на осведомеността за съдържанието на надзора на пазара. На а, трето място въвеждане на хармонизиран европейски подход за надзор на пазар. Като добавяме европейско измерение в мрежата на Съюза за съответствието на продуктите, създаваме една обща система за надзор на пазара и по такъв начин може да се разработи една обща европейска стратегия, която да се споделя от всички на основата на обща методология за оценка на риска, която да се прилага по-последователно от националните органи на държавите членки с всички форми на контрол. Risolvere le divergenze sulla Прилагането на регламента също така поставя въпроса дали са необходими по-големи финансови средства и в тази връзка се подчертава необходимостта мерките да не водят до прекомерна административна тежест. И по-нататък трябва да се намери отговор на новите предизвикателства електронната търговия, новите категории продукти, които са рискови и така нататък. Традиционната дейност е, по надзора на пазара на международната търговия сега вече трябва да бъде допълнен с нови елементи, като имаме предвид света онлайн. И има редица разпоредби в текста, които привличат внимание именно към това измерение. Бихме искали в света онлайн да се прилагат същите правила за надзор на пазара, които се прилагат и традиционно същевременно. Смятаме, че пазарът трябва да изиграе своята активна роля за гарантиране на сигурността и безопасността на продуктите, които влизат в единния пазар концепцията за съответствие и безопасност на продуктите трябва да бъде съобразена и с новите тенденции в интернет. В тази връзка смятам, че бързо трябва да бъдат предприяти необходимите мерки, за да може Европа да продължи да играе водеща роля в тази област. Използването на новите е, технологии, е, като например блокчейна или други е, технологии, е, могат да е, помогнат е, да се подобри проследимостта. Темата за финансовите ресурси е, е много съществена за ефикасното функциониране е, на. Е, единния пазар. На европейско е, равнище имаме общите е, правила, както и правила на национално равнище за контрол на съответната територия при навлизане е, на пазара. В следващия бюджет се предвижда един механизъм а, на автоматичност, което а, ще даде възможност а, да се гарантират а, адекватни ресурси за ефикасен надзор на пазара. Искам да кажа съвсем ясно. Ефикасен надзор на пазара не означава против противодействие на пазарните принципи или на глобализацията. Не, тези принципи трябва да продължат да се прилагат в търговския стокообмен. Ефикасният пазар и неговия надзор означава, че трябва да се работи при пълно зачитане на нормите и стандартите, за да се погрижим за нашата безопасност и за нашия социален модел. Като имаме предвид колко много са малките, средни и големи предприятия, които произвеждат съответстващи стоки на пазар, трябва да искаме еднаква строгост както към тях, така и към всички останали производители, които навлизат на пазара на Европейския съюз европейските институции, стопанските оператори, националните власти носят своята отговорност за интересите и защита на правата на гражданите. Благодаря господин Карас от името на е ЕНП. Той днес е говорителя на е ЕНП и заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз съм наистина говорителя и ще говоря от името на Марк Карас, моя колега, който ни предостави текст така че сега а, говоря в негово качество а, колегата Кара Сотмар. Той благодари преди всичко за отличния доклад на колегата Данти. Ето какво а, е написал по доклада смята, че е много важно да намерим балансирана позиция при това предложение. Е, тези, които е, интересите на едната и другата страна са толкова разделечени, че е невъзможно изближаване. Затова трябва да намерим верните решения. Е, бих искал обаче веднага да се спра на измененията. По член 4 разширяване на лицето, отговорника за съответствие и би трябвало системата да е сравнима с тази, за която отговаря лицето съгласен съм с гледате Данни, е, Данти, е, страни от трети страни да отговарят на същите е, условия и същите изисквания за хармонизация и същите условия трябва да въжат за всички участници в пазара, без изключение на правилата. Би трябвало да обсъдим възможността за изключение и като разбира се, се придържаме към предложението на комисията. Това може да стане след анализ на е, подобен анализ на текста. Колкото до база данни, е, честно казано, аз винаги съм бил за такава база данни. Също времено обаче трябва да призная, че имаме много е, така негативни отзиви от е, заинтересованите страни. Те не биха искали да... те виждат много недостатъци в такава база данни. смятат, че е просто невъзможно поддържането й и за моя изненада наистина много отрицателни са реакциите по нея. Сега, партньорските е, проверки. Съгласен съм с господин Данти, че това може да доведе до конфликт на интереси. Е, Затова трябва или да се задраска член 7, или да се преформулира, е, което да да даде възможност е, операторите е, заедно с заинтересованите страни да работят съвместно, доколкото е, това е възможно, за да се избегне конфликт на интереси. Е, трябва да се гарантира, текста, който гарантира обективност е, и безпристрастност е, е добър. Член 8 и алинея 2 трябва да останат, защото това дава възможност за надзорните органи, органи да прилагат конкретни мерки на практика. Е, по 12-ти член тук е, съм съгласен е, с колегата Данти. Колкото до ударението върху онлайн пазара, смятам, че тези идеи заслужават повече внимание. 32 член, измененията за съответствие, тук е, би трябвало да е, е, направим препратка към 20 член, Общо взето смятам, че сегашния подход на господин Данти е много добър. Ние, разбира се, ще внесем предложение за изменение и ще се опитаме да е, хармонизираме, да доближим текста до е, регламента от 2008 за надзор на е, пазара защото целта е по-добро законодателство. Разбира се, е, очаквам едно много е, плодотворно сътрудничество с колегата Данти и докладчите в Сянка. Благодаря сега за ЕКАРЕ. Благодаря, е, госпожо председател. Мисля, че е ясно, че трябва да е, подобрим е, начина на работа на надзора на пазара. Е, аферата с Volkswagen показва, че нещата не върват така както трябва. За някои продукти този надзор е стриктен, но за други е доста споредичен има, би трябвало е, този регламент да подпомага на бизнеса, но и да отстоява интересите на потребителя. Е, съгласни сме с текста, но има няколко неща, които ни смущават е, в него. Първо е за, относно отговорника за съответствие. От наша гледна точка, това е една търговска бариера допълнителна е, и то много е, е, масивна. Е, тук се каза, че е, компаниите, всички трябва, компании трябва да подлежат на същите правила, но вносителите е, в Европейския съюз сега ще са подложени много по-стриктни е, изисквания, е, защото ще трябва да, да изпълняват стотици изисквания при да внесат, да внесат в Европейския съюз една детска играчка, например, което е чисто протекционистичен акт, според мен. Комисията е, смята, че това отговаря на, на е, правилата на СТО, но мисля, че би трябвало да налагаме на нашите търговски партньори същите е, така стриктни изисквания, каквито към нашите. Мисля, че един по-индивидуален подход ще е по-подходящ една директива е, би свършила по-добра работа, вместо да е, провокираме е, търговски войни. Ние сме свидетели на подобно нещо в момента. Така че това ни смущава. След това една стока, внесена от трети страни в Европейския съюз, не означава непременно, че тази стока е произведена извън Европейския съюз. Веригата на доставки ни е позната. Колкото до декларацията за съответствие, трябва да се придвижат нещата онлайн, е, трябва да търсим административно упростяване, а не да дублираме е, функции и е, е, инстанции. Е, трябва е, за различни продукти подкрепяме под подхода на, на комисията, колкото до измененията, свързани с партньорство за съответствие. Смятаме, че този текст трябва да остане. Тук има възможности и мерки, които ще помогнат да постигнем целта си, като съответно ще се избегне конфликт на интересите. И накрая, в целия доклад виждам доста познати елементи от дебата по типовото одобрение. Е, всички тези елементи са е, приемливи е, и мисля, че е, в преговорите по типо одобрение постигнахме един доста добър и балансиран пакет. Сега въвеждаме правни въпроси и политически и в парламента и в е, съвета, така че ще помоля всички да не е, преоткриваме е, колелото, защото можем наистина да стъпим на регламента за типово одобрение. Очаквам да работя конструктивно с докладчика и докладчите в сянка. Сега за Алде господин Селимович. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика за приноса му към дебата по тази тема. Това предложение ще ни ангажира е, доста, ако правилно разбирам това, което казаха колегите. Е, хубава работа е свършена, но има значителни е, различия и разминавания, за които трябва да намерим решение. Е, ние всички подкрепяме предложението на комисията. Оценката на е, въздействие на комисията е много ясна. Няколко е, числа е, споменаха се съответните е, средства, надзора. Ние имаме 2026 е, съобщения за опасни продукти, опасни играчки, например. Така че има 16 години очевидна причина, причина да се извърши такъв надзор. 0,05 проверки на милион жители са направени от тогава, което говори говори, че нещо е, трябва да се подобри. Е, предложението на комисията е добро, но е, е, приемам и е, подобренията на господин Данти. Е, от оценяваме направеното е, от господин Данди по електронната търговия. Е, би трябвало да по-специално като се е, така призовава държавите членки да гарантират съответния ресурс за гарантиране на съответствие. Второ, съгласни сме по член 7 споразуменията за е, партньорство за съответствие. Този текст трябва да отпадне, тъй като може да доведе до конфликт на интереси има разлика между това да плащаш на някого е, и след това да, го, да му възлагаш проверка. Мисля, че е, тук е, се крие опасност и накрая подкрепяме измененията на господин Данти за Европейската мрежа за съответствие. Идеята е добра, но има някои текстове, с които не сме съгласни и в доклада на господин Данти, и в предложението на комисията. Например, по член четвърти не сме съгласни, че трябва да отиваме толкова далеч да създаваме пост е, отговорник е, е, за съответствието, защото това ще изпрати смесен сигнал към заинтересованите страни. Значи едно лице, което ще има правна отговорност в случай на несъответствие, там ще излезат, ще произлезат големи осложнения, така че по-добре е предложението на комисията по базата данни за съответствие, която предлага господин Данти, боя се, че не виждам смисъл от такава разпоредба дали вече ограни... така, и така ограничените ресурси за надзор на пазара трябва да се е, изразходват за проверки на документацията и бум... допълнителна бумащина. Е, органа за надзор на пазара е, трябва по-скоро да проверява продуктите, е, недокументацията. Това, е, тук виждаме проблем. Почти си е, член за минималните правомощия, които да бъдат възложени на, на тези органи. Боя се, че някои от тези правомощия са по-така доста разтегнати, доста, отива доста далеч. Трябва да се спазва принципа на пропорционалност. Някои правомощия могат да се е, упражняват, например, след решение на съда. Е, това е по шведските закони, но е, мисля, че подобно нещо е, може да е проблем за всички нас, така че трябва да помислим до каква степен, какви са границите на правомощията, които се дадем на такъв надзорен орган ще внесем съответните изменения. Благодарим на господин Данте за доклада. Доброкачествен такъв. Очакваме работа по него допълнително. Председателката, благодаря господин Золо от е, ЕФДП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на е, докладчика за е, работата по доклада. Със сигурност споделяме идеята, че борбата с фалшифицираните продукти на територията на единния пазар е изключително важно, защото е застрашено не само здравето на потребителите, но изкривява и конкуренцията. Трябва да се сложи ред в този сектор. И е, то е благоприятно за потребителите. Това е един принцип, който трябва да ни ръководи в цялата ни работа. Има е, различни е, членове, по които сме оформили своята позиция. Предлага се европейска база данни за съответствието на продуктите. Е, и ако се случи е, инцидент, ако е, има някакво неблагополучие, то тогава би трябвало да е, има е, система за подпомагане на, в рамките на вътрешния пазар, за да може да се реагира максимално бързо. Т- мисля, че е, така най-добре ще се види какво не функционира добре е, в тази област сътрудничество между органите за надзор на пазара, е, стопанските е, субекти и компетентните е, органи наистина трябва да се реализира така, че да не се допусне конфликт на интереси между контролиращи и контролирани субекти и това ще представлява една добра политика за подобряване на обслужването на гражданите. Ние а, е, смятаме, че принципа на предпазливост трябва да бъде прилаган в а, е, всички случаи и той трябва да бъде задействан много бързо, ако има някакви неблагополучия. От гледна точка на потребителя трябва да се намерят механизми, които са ефикасни, без а, е, да се натрупва излишна бюрокрация – без административна а, е, тежест а, е, нещо категорично нежелано, защото не функционира добре. Многократно а, е, сме заявявали своето виждане за единния пазар и значението на митническите власти. Благодарение на този регламент е възможно да се сложи малко повече ред в тази област на различните гранични пунктове, в които влизат стоките на територията на Европейския съюз. И ако правилата и процедурите са едни и същи на цялата територия на Европейския съюз, ще може да се уеднакви не само съдържанието на контрола, но и използваните способи за контролиране. Така че една непозволена стока направи опит да влезе на територията на Съюза да й бъде затворена вратата. На конформита о мерче контрафатте. За фалшифицираните стоки категорично принципът трябва да бъде на основата на санкциониране според причинените вреди, като мерките трябва да бъдат възпиращи и разобеждаващи. Санкциите обаче не бива да се превръщат в несправедливи инструменти, които да навреждат ненужно. Ако някой се прикрива зад фалшива е, идентичност, примерно малко и средно предприятие, той не бива да остане наказан, защото това ще означава укриване на данъци и измама. Предвижда се въвеждането на система за гарантиране на безопасността и качеството на продуктите трябва да гарантираме тази сигурност и увереност на потребителите, ако искаме да развиваме вътрешния пазар с многообразни възможности за всички предприятия. Благодаря. Благодаря. Сега господин Нуниес Диалмейда е представителя на комисията. Имате думата. Um... Благодаря за изказанията ви. Ще се опитам да обобща казаното до тук. Първо, има сериозно сближаване на е, мненията, позициите между доклада на господин Данти и нашето предложение относно основните елементи на предложението. Радвам се, че господин Данти, пък не само той, и мнозина от вас сте за засилване на укрепване на европейската мрежа за надзор на пазара която да работи по общи приоритети и обща оценка на риска, да има по принцип е, сходни условия на проверки и равнопоставеност, е, равни условия за всички, неща, които липсват от надзора, пазарния надзор в момента. 500 е, най-различни органа с най-различни степен на ефикасност, ефективност, качество на работата и финансови ресурси можем да си представим. Така че съм напълно съгласен с е, господин Данти, че от е, решаващо значение тук е финансовото измерение, в смисъл, че ако искаме да решим проблемите на пазарния е, наблюдение на пазара, би трябвало да говорим преди всичко за административна ефективност, качество, за което финансовата подкрепа е решаваща. Е, повечето от е, е, надзора на пазара в момента не функционира, защото тези органи са им вързани ръцете финансово. Те нямат ресурс, нямат персо... необходимия персонал, така че това не им дава възможност да си вършат работата както трябва. Мислим по същия начин, както господин Данти в това отношение. Радваме се, че той споделя идеята ни за, за засилване на партньорските е, оценки. Е, това ще е добра идея в контекста на пазар, надзора на пазара. Е, и многостранно и двустранно, разбира се. Е, е, държавите членки ще трябва да почват наистина да, да е, така надзъртат в това какво става в другите страни, в съседните страни, защото в момента такъв контрол повсеместен просто липсва. Така че е, е, от гледна точка на комисията е, има сериозно сближаване на позициите между парламента, конкретно господин Данти и нас. Някои въпроси, които трябва да се доизгладят или по които все още не сме на едно мнение – не чух достатъчно доводи за това, че трябва да отидем по-далеч е, по отношение на отговорника за съответствие. Е, така че с удоволствие бих е, продължил разговора си по този въпрос с господин Данти, да разбера какво още иска от това лице. На този етап обаче аз се придържам към първоначалното ни предложение. Между прочим, възползвам се от възможността да наблегна на следното отговорника за е, съответствие е, не, в никакъв случай не, не, не нарушава по някакъв начин е, практиките на СТО. Е, абсолютно е, така е, неукорими са е, е неговата функция и е, необходимо е наистина компании от трети страни да бъдат е, е, обект на същите изисквания, каквито, е, е, на какви, каквито трябва да спазват европейските компании. По въпроса за е, партньорството, Радвам се, че и господин Данти и е, колегата, е, който представи Калас, е, го казаха, че тук не става дума за принципни различия. Е, важно е европейския бизнес да, до европейския бизнес да стигне, че надзор на пазара е, се свежда до е, всъщност за тях това е, е, е възможност за налагане на санкции, е, следение, не е, съдействие, не подпомагане. Е, Е, доколкото разбирам, червената линия за господин Данти е, е той не иска е, да се платения бизнес да, да, да се използват платени услуги, което всъщност ще накърни принципа на, на безпристрастност може би е, ще намерим компромис между е, не толкова е, така разминаващите се, ни се позиции по този въпрос. По базата данни за съответствие с удоволствие ще продължим разговора с господин Данти по този въпрос. Идеята изглежда на пръв поглед добра, е, с тези декларации за съответствие, но малко ме притеснява логистиката и инфраструктурата. Създаването на тази база данни, до каква степен това ще е просто или сложно? На мен ми се струва, че ще е доста сложно. Предлага се е, тази декларация за е, съответствие да се качи на е, сайта на всяка компания, но може би е, и че това ще е всъщност технически много просто, но аз мисля, че това е един е, изключително сложен е, инфраструктурен е, проблем, който ме кара така да съм сдържан Господин Селимович каза, че е, е, е, всъщност една от основните критични бележки за, е, по отношение работата на, на пазарния надзор е, че е, проверките стават на база документация. Е, е, а, а, надзора на пазара опира до проверка на продуктите, а това е скъпо нещо. Без съответния ресурс, е, органите за надзор на пазара няма да могат да направят нищо сериозно. Ето защо, за да се е, да се е, фокусираме при надзор на пазара върху е, оценка на съответствието и да вложим много средства в това за създаване на една база данна ни, според мен това ще означава, че малко е, така се отдалечаваме от основната цел на, на пазарния надзор. Но разбира се, не съм е, абсолютно, няма да е, се хванем за гушите за такъв един проблем, но нека да изчакаме да видим е, какво ще излезе. Ще спра до тук. Okay, thank you. Благодаря за дадените разяснения. Надявам се, че всички докладчици в Сянка поддържат такива тесни взаимоотношения с вас. Никола, имате ли някакви забележки. Преди всичко благодаря на всички е, колеги за много важните и съдържателни изказвания. Никак не е лесна работата по този твърде дълъг текст и е, това, което чухме от представителя на комисията също е много ценно. Искам да откроя три момента. Първо по член 7. Смятам, че червената линия тук е за финансирането и недопускането на пряко финансиране между предприятията е, и е, органите за надзор на пазара. Много добре знаем какво стана с Дизелгейт. Оказа се, че надзорният орган се финансира от е, автомобилопроизводителите. Това е една е, система, която категорично носи конфликт на интереси. Необходимо е сътрудничество, разбира се. Абсолютно задължително е да има по-широко сътрудничество, но елементът финансиране изкривява истинския надзор на пазара. Второ, базата данни. Предложението на комисията гласи, е, че е, всичко трябва да бъде качено на е, сайта в базата данни. След това разговаряхме и с колегата Селимович и той сега посочи, че не са там фалшифицираните стоки. Там имаме а, хомолога, но не истинския в Италия, за да се а, контролират реално трябва да се пише на а, министр Министерството на търговията на Италия, то да пише на Министерството в Обединеното кралство, оттам да се получи техния положителен отговор и след това да се направи проверката. И е, много често фалшифицираните е, продукти идват и съпътствани с е, сертификат за съответствие. А това може да се провери, да се види кой е производителя, кой е вносителя. Когато имаме този документ в ръка, смятам, че обмена на информация между толкова много а, органи за надзор пазара, още сега може да се основава на една система, а, в която може да се инвестира още сега. Информационна система, която улеснява обмена на информация. Ето това е целта. Ние създаваме какви или не бази данни. В интернет можем да намерим какво ли не, но ни трябва една единна точка, в която да са събрани данните от 28 или 27, да кажем, държави и членки от надзора на пазара. Това е много важно. Член четвърти. Отговорникът по съответствието. Аз мятам, така. За европейските производители имаме изисквания и трябва да имаме същите за тези, които произвеждат другата в света. Имаме производител в Европа, който а, а, произвежда а, и съответствието се следи от лице, което отговаря за съответствието. Защо? Когато е, същото е произведено в е, Китай, не може да има отговорник е, за съответствието на техните продукти аз не искам да им дам същите предимства, но аз искам да а, дам същите задължения на производителите в трети страни, извън Европейския съюз, защото във всички държави членки имаме система на контрол, имаме система за надзор на пазара, имаме многобройни стандарти и изисквания, на които трябва да отговорят а, а, стоките, а в същото време когато е, се внасят стоки от трети страни, никой не поема отговорност за гарантирането на съответствието. Ето това са моите идеи, които аз представих на вашето внимание за обсъждане. Много работа свършихме заедно и аз е, очаквам по същия начин да продължим да работим по измененията съвместно с колегите. Е, смятам, че в нашето сътрудничество винаги трябва да мислим колко актуална, колко важна е тази тема как трябва да се предприемат спешни мерки, за да можем до края на нашия мандат да сме приели един регламент, един нормативен акт, който ще служи на потребителите и след като приключи нашия мандат. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Никола Данте спомена за крайния срок за изменения. Той каза, че измененията трябва да бъдат подадени до 22 май 12 часа по обяд. С това приключваме тази точка от дневния ред. На следващото място разглеждане на проект на доклад за взаимно признаване на стоки, законно продаване в а, други държави членки. Докладчик е господин Штефанек. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да отдам заслуженото на първоначалното продължение на Европейската комисия, което е добра основа за дискусията. Искам да поставя акцент върху три неща, които трябва да се подобрят. На първо място административното сътрудничество между точките за контакт при продуктите. Трансграничното сътрудничество между тези контактни точки трябва да бъде подсилено. На второ място е много важно да се използва механизма Solvit като основно средство за решаване на проблемите. Този въпрос вече го обсъждаме с заинтересованите страни. Трето, предлагам засилване на европейското ниво и ролята на Европейската комисия при взаимното признаване. Би било хубаво да се създаде координационна група с по-голяма роля на Европейската комисия при вземането на решения случай на спорове по темата. Както споменах, проведохме срещи с няколко заинтересовани страни. От процедурна гледна точка крайният срок е същия 22 май. Сигурен съм, че ще го спазим. Вчера проведохме първото заседание на докладчици в Сянка. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество с колегите докладчици в Сянка. Очаквам да работя съвместно с всички. Благодаря. Благодаря. Вержени Розиер е докладчик Сянка за социалистите и демократите. По тази тема имаме първоначално предложение на комисията, което е доста добро и се вписва добре в рамката за взаимното признаване и практиката на съда, така че всичко е стиковано. Искам да благодаря на докладчика за проекта на доклад, който се вписва в тази рамка изцяло. Това е тема, която според мен ще бъде обект на широк консенсус. Имам пред след това някои резерви относно първоначалния проект на комисията и проекта доклада. Струва ми се, че има някои пречки, които трябва да бъдат отстранени. И в тази връзка ще представим съответните изменения. Става въпрос за два аспекта. На първо място декларацията за взаимно признаване, която може да бъде подадена от стопански субект и оценката на продукта, т.е. членове 4 и 5 от текста. На първо място за взаимното признаване съгласни сме да може да се използва сертификат с закон на пускане на пазара, стопански субект да докаже, че продукти му вече се продават законно в друга държава членка. Но при все това, това ще е чек с непопълнена сума, който ще даде възможност на държавите членки, съответните органи да оценят оценката, но тази оценка може да не е точна. Ние трябва да направим така, че тази оценка да е точна. Що се отнася до законното предлагане на пазара. И на второ място, относно продуктите, става преди всичко въпрос за стоки на вътрешния пазар, където имаме частична или непълна хармонизация. В областите, където няма пълна хармонизация, държавите членки сами определят националните правила. Трябва да продължим хармонизацията, но при сегашното положение, по дефиниция, това са правомощи, които стават в държавите членки. Мисля, че трябва да се изгради една рамка, да речем Директива 35 от 2014 мисля, че трябва да се придържаме към тази връзка. Има задължение за нотификация. Ако няма изискване за нотификация, не може да наложим това на стопански субект. Това е ясно. Но трябва да имаме и ясно изпълнение на националните правила в сферата на законното предлагане на продукти на пазара. Искам да изразя съгласието си с механизма Solvit, който се предлага за бързо решаване на проблеми, свързани с предлагането на европейското право. От друга страна, трябва комисията да вземе правилната позиция в този механизъм да изиграе своята пълна роля. Мисля, че трябва да се реагира в своевременен план и по ясен начин за държавите членки и стопанските субекти. На последно място, тук също сме в съзвучество, което се предлага, контактните точки за продуктите. Искаме тези контактни точки да играят по-важна роля при взаимното признаване. Трябва да се засили обмена на информация между националните органи и то в разумни срокове. Това са четирите съществени точки за нас. Още веднъж искам да благодаря на комисията за първоначалното предложение и на докладчика за свършната работа. Благодаря за консерваторите и реформаторите Ева Маклартън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Стефаник. Нашата група приветства проекта на доклад. Той отправя много добър сигнал за първоначалното предложение на комисията. Ние приветстваме намеренията на докладчика да се опрости и поясни процедурата за взаимно признаване. Както се отбеляза на заседанието на докладчика Сянка вчера, основното ни притеснение е свързано с обществената сигурност. Даваме си сметка, че това понятие е доста неясно и много често се използва за налагане на национални правила, които ограничават свободното движение на стоки в държавите членки. Това е един от основните проблеми пред взаимното признаване, според нас. Комисията е поела ангажимент да предостави насоки за взаимно признаване и принципните постановки като част от план за действие. Ние считаме този план за действие за, като част от процеса. Приветствам изменение 21, където се казва, че обществени интерес се прилага както е според практиката на Европейския съд. Подкрепяме подхода на докладчика по член 8 използването на механизма Соловит, но както казахме и вчера, успорваме предложението да се създаде координационна група, защото не виждаме каква полза ще допринесе тя. Ние ще внесем изменения за подобряване на правната сигурност на регламента и упростяване на административното бреме в членове 4 и 5. Още веднъж благодаря на докладчика за свършената работа. Благодаря. Благодаря от името на Алте Молтано. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Някои от нещата, които иска да кажа от името на Алде, вече бяха казани. И ние смятаме, че доклада е обещаващ и положителен. До момента свършената работа е много добра. Имаме сходните притеснения, като тези на консерваторите и реформаторите. Споделяме това, което казаха във връзка с основните причини като обществена сигурност и така нататък. По въпроса за механизма Solvit, както вече казахме вчера на заседанието на Логачества в Сянка, имаме някои притеснения, свързани с този нов подсилен механизъм Solvit. Аз бях докладчик по време на миналия мандат по механизма Соловите. се радвам, че ще се подсили този механизъм. От друга страна, чувствам, че дружествата имат някои притеснения. Ако Солвит се превърне в единственото място, към което човек може да се обърне, ако има оплакване, Ситуацията може да е парадоксална. Всички ние искаме да има механизма Solvit. От друга страна, дружествата все още нямат доверие към него. Те искат да има някакво място, където могат да отидат, ако нещата забуксуват. И всички сочат към комисията. И принципно става въпрос за това, че те искат отворена врата или прозорец когато се стигне до подобна ситуация, където има буксуване. И правилният въпрос е как да подходим при това положение. Може ли един променен солвет да реши проблема? Имам някои съмнения, при все това много ми се иска той да може да не е нивото на това предизвикателство. Алди ще се опита да представи няколко изменения в тази посока, за да се опитаме да издействаме и роля на комисията, без да се създават две отделни системи. Защото, доколкото разбираме, докладчика не иска това. Трябва да намерим съответния баланс. Ние ще внесем изменения по тази тема. Благодаря. Благодаря. Комисията е бе спомената, така че с удоволствие бих дал думата на господин Алмейда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Стефан и на неговите колеги за конструктивните забележки. Приветстваме предложенията на докладчика, с който се опитахме да видим дали не се различаваме по основните въпроси от предложението. Споменато бе създаването на съответни срокове за взаимно признаване. Ние приветстваме тези промени. Много важно е да има и процедурни гаранции за стопански субекти. Това е много важно в контекста на работата на взаимното признаване. Относно механизма Solvit, по-добре се дефинира ролята на Solvit и неговата функция като медиатор засилва се и участието на комисията. По този въпрос ще трябва да излезем с становище. Имам по-малко право на преценка, отколкото ние предложихме. Според нас тези промени ще засилят процедурата и нейната полезност. Тя ще даде една добра альтернатива на стопанските субекти, вместо да се стигне до дълго съдопроизводство, което струва скъпо. Мисля, че няма да има искове заради отказ на взаимно признаване с оглед на времето и разходите, свързани с подобно производство. Относно центровете по Соловит, разбирам притесненията, които се изпитват. Чухме, че бизнеса предпочита комисията вместо Солвит, но не може да се реши проблем. Ние не можем да решаваме проблема на всички. Трябва да разработим а, мрежи в сред администрациите на държавите членки за решаване на проблеми, свързани с вътрешния пазар. И мисля, че пред нас се разкрива една много интересна възможност, чрез механизма Solvit, да покажем на какво е способен той. Все още няма много експертен опит на, по свободното движение на стоки. Солвит се занимава главно с лица, дипломи, признаване на професионална квалификация, но от някъде трябва да се започне. И ще е хубаво да следим развоя на събитията. Не виждам как иначе ще стане всичко. Другата альтернатива е ние да получим най-различни ресурси за взаимно признаване и спорове, което няма да стане никога. Имаме и някои съмнения с крайния срок за издаването на становище от наша страна. Разбираме, че искате да има строг крайен срок който е възможно най-кратък, но проблема е, че от една страна много често ние ще бъдем сезирани на, на език, който не разбираме и ще трябва да се мине през превод, преди да излезем със становище. Особено ако има конфликт между различни позиции на държавите членки, т.е. говорим за поне два езика и също така споровете свързани с взаимно признаване, те засягат доста сложни въпроси, свързани с арбитража за свободно движение на стоки и защита на околната среда и на потребителите или безопасност на потребителите, така че не всичко е толкова просто, колкото изглежда. Ние ще се постараем да спазим срока, който ще ни дадете Просто искаме да ви предупредим да не ни налагате такъв срок, който ще доведе по-низко качество на становищата, които ще разработим. Относно административното сътрудничество, приветстваме предложението на господин Стефани за засилване на рамката да речем предложената група за взаимно признаване и нейния мандат, сътрудничеството между администрациите е залог за улесняване на взаимното признаване. Рамката, която предлага докладчика, може евентуално да постигне това. Мисля, че това е сериозен принос към нашето предложение. Очакваме допълнителните дискусии и искаме предложението да бъде прието в рамките сегашния мандат на парламента, за да може да се предложи колкото се може по-скоро. Мисля, че всички институции сме на път да постигнем тази цел. Благодаря. Благодаря и едно последно изказване от името на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря на вас и на колегите докладчици в за конструктивните забележки. Това, което чух, ми дава надежда, че ще стигнем до съгласие. Не мисля, че има голям разнобой в позициите. Мисля, че това, което бе изтъкнато, може да бъде преодоляно и да се намери компромис. Така че очаквам взаимната работа и се надявам, че ще изготвим един, един добър крайен продукт. Благодаря. Крайният срок за изменение 22 е май. Доколкото разбрах, вече сте получили доста изменения, така че успех с останалата част от процедурата. С това можем да Приключим следобедното заседание. Следващото ми заседание е утре сутрин в 9 часа. И така, благодаря на преводачите и на колегите. Ще направим кратка пауза преди заседанието на координаторите, което ще започне в 4.